Уважаеми колеги, моля. Онези, които напускат залата, моля, нека го направят по-тихо, да продължат разговорите си извън залата.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 Congratulations to Mr. Brock and Mr. Gautieri. Поздравления за господин Брок и за господин Галтиери. Още веднъж ги поздравявам като автори на проекто резолюцията. Моля, колеги, или заемете отново местата си, или напуснете залата. Po głosowaniu pierwszym punktem porządku dziennego... След като гласувахме Следващата точка от дневния ред е изявление на съвета и на комисията относно подготовката за заседанието на Европейския съвет 24-25 март 2011 година. Ще пристъпим към дебата начало ще постави Еникио Дьори, министър, представител на унгарското председателство. Благодаря, господин председател на Европейския парламент, господин председател на комисията, госпожи и господа депутати. Много се радвам, че имам възможност да говоря пред вас преди провеждането на следващото заседание на Европейския съвет. Знаете, че програмата му е много напрегната поради непредвидените събития през е, изминалите седмици. Първо искам да кажа кои са основните точки в дневния ред на Европейския съвет и първо комплексния пакет за економическото управление. Надяваме се, че ще бъде прият Либия, е, южните съседни страни и Япония. Това е дневния ред. Сега нека да ги разгледаме едно по едно. Първо започвам с економическата тематика. Надяваме се, че пакетът ще бъде прият в отговор на економическата и финансовата криза. Ще се спра на 6 основни елемента на този пакет. Първо, приключването на първата фаза от економическия е, семестър, е, който ще доведе до е, консолидация и структурни реформи. Както знаете, цикълът на европейския семестър започна с представяне на годишното проучване на растежа от Европейската комисия. Там се дават препоръки за укрепване на възстановяването, повишаването на международната конкурентна способност и постигането на целите на програмата Европа 2020 година. Европейския съвет ще утвърди приоритетите за бюджетна консолидация и структурна реформа съгласно заключенията на ЕКОФИН и ЕПС. ЕПСКО. Представената позиция от председателството беше приветствана. Държавите членки ще ориентират своята политика и своите програми за стабилност или сближаване. Те ще бъдат представени през април. След това ще бъде направена оценка от съвета и ще бъдат дадени насоки през юни за основните мерки, които предстоят в бюджетната област. Целта на Европа Европейския съвет, а и на унгарското председателство е семестъра да приключи през юни. Вторият елемент е укрепването на економическото управление. По този въпрос Европейският парламент е, може да изиграе много важна роля. Е, съветът направи голяма крачка напред. Министрите по економическите и финансовите въпроси договориха общия подход е, към шесте законодателни предложения за укрепване на економическото управление. По такъв начин могат да започнат преговорите с парламента. Има крайен срок за парламента, който трябва да бъде спазен, а то е юни 2011 година, за да се постигне политическо споразумение по пакета. Четири от шесте предложения са предмет на съвместно вземане на решение. Това предполага добра възможност за съвета и за парламента да се постигне до юни политическо споразумение. Това ще внесе успокоение на пазарите и най-вече сред гражданите, които очакват от нас да защитим еврото и економиката на европейските страни. Имаме обща отговорност с Европейския парламент по този въпрос. Нашия министър-председател ще се срещне с докладчиците и координаторите, които работят по този пакет и много се надявам, че ще има плодотворно сътрудничество с, елемент, е, с парламента. Третия елемент е а, новата амбициозна програма за провеждането на стрес тестовете. За страните, които са извън еврозоната, ще бъде отправено послание за присъединяване към предложените инициативи по тяхно желание. Следващият елемент е Европейският инструмент за финансово е, стабилизиране и неговото бъдеще, така както то беше очертано през марта е, на е, съвета на министрите. Бях особено удовлетворена от заетата позиция от парламента. Шестият елемент е изменението на договора, което току-що беше гласувано решението за изменение на договор за функционирането на Европейския съюз с оглед на създаването на постоянен механизъм за финансова стабилност. Искам да благодаря за положителния вод на Европейския парламент. Това е голям принос от ваша страна. Както виждаме, има голям напредък в борбата с повишаването на цените на следващото заседание ще бъде прият комплексен пакет мерки за финансова стабилност. В него ще се очертаят предпоставките за устойчиво развитие и създаване на работни места. Продължавам сега с темата Либия. На 10 марта Европейският съвет прие своята позиция. От 11 марта имаме заключенията, е, свързани с резолюция 1973 на съвета за сигурност е, на не за нарушението на е, правата на човека и бруталните репресии, към които прибягва режима срещу либийския народ. Основната цел на Европейския съюз е да се защити гражданското население и да се подкрепят възможностите либийския народ да реализира своите въжделения за демокрация и напредък полковник Кадафи трябва незабавно да е, отстъпи от властта. Той вече не е събеседник е, на Европейския съюз. Какви действия бяха предприяти от съвета? Първо, да спомена санкциите. На 28 февруари за рекордно кратко време съветът прие решение за мерките срещу режима. На 10 март бяха добавени нови санкции, включително замразяване на имуществото, разширяване на забраната за пътуване и ембарго върху използването на средства, не са размерни при потушаването на безредици, така както е посочено в резолюция 1973. Има един трети елемент или трети кръг санкции. На 21 март съветът а, а, поде инициатива и днес а, неприсъствено прие едно решение за допълнителни санкции за да се включи в списъка на субектите, попадащи в обхвата на санкциите и Националната петролна компания на Либия. Министрите обсъдиха въздействието на политическата криза върху енергийния пазар, енергийната сигурност и доставките на енергоносители. Беше посочено, че са недостатъчни запасите от нефт и природен газ, което показва, че дори когато те са достатъчни, е необходимо да се предприемат мерки за диверсификация и гарантиране на сигурността на доставките съгласно а, резолюцията на съвета за сигурност на а, ООН, а, съветът изрази своята решителност да предприеме всички а, мерки и да допринесе за нейното изпълнение. Като допринася диференцирано Европейския съюз и държавите членки са изпълнени с решителност а, да действат а, а, колективно и а, солидарно, за да може изцяло да се изпълни а, това решение. Съветът а, ще подкрепи всички действия за защита на гражданското население съгласно резолюцията на съвета за сигурност. Европейския съюз ще продължи да предоставя хуманитарна помощ на всички засегнати. Разбира се, на един по-късен етап, макар а, а, трябва да подпомогнем Либия да се развива като демократична правова държава. А, подготвяме а, хуманитарна помощ, която а, беше поискана от а, а, службите на а, ООН и ще бъде съгласувана от а, ООН, като се използва военно и гражданско имущество за а, целта беше поискано да се доразработят плановете. Имаме декларацията от 11 март на съвета, която посочва необходимостта от операции за защита на гражданското население, включително и по море, чрез максимално сътрудничество с ООН, НАТО и други. Ще продължат контактите с генералния секретар на ОНЕ и с страните от региона, включително Египет и Тунис. Процесът трябва да се разглежда като неотложен въпрос на вниманието на съвета до края на месеца. Още веднъж беше подчертана солидарността с държавите членки, които са най-пряко засегнати от миграционни потоци. Беше потвърдена готовността да се предостави необходимата подкрепа за тези страни, ако положението се влуши. Унгарското председателство на съвета на 24 и 25 февруари на министрите на правосъдието и вътрешните работи прие решение за ангажиране на Фронтекс, допринесоха и редица държави членки. Няколко думи за евакуацията на 27 февруари. Бяха активирани механизмите на гражданската защита за евакуация на граждани на Европейския съюз, независимо от резолюцията, която е приета унгарското председателство полага допълнителни е, усилия да подпомогне е, страните засегнати е, от проблемите на миграцията и бежанците. В момента унгарския министр министър е на посещение в Египет. Той е, посети и е, границата, разговаря е, с местните органи и в своята е, декларация на границата той заяви, че при е, липса е, на е, такава помощ, каквато е предоставена, положението би било непоносимо. Сега обаче то е под контрол. Някои либийци вече могат да се върнат, но положението все още е несигурно и не можем да очакваме масово връщане за сега. На 3 март комисарят Георгиева също посети региона и границата между Либия и Тунис, където Хиляда души на час преминаваха границата, търсейки е, спасения в е, Тунис. Търсят се и възможности за репатриране на е, граждани на трети страни, предимно работници в нетвената промишленост. Унгарския посланник в Триполи представлява Европейския съюз по молба на ЕС за да координира консулските и дипломатическите усилия на държавите членки. Сега за южните ни съседи. Европейският съвет на 11 марта заяви, че демократичните възстания водят до рязък обрат, вдъхват нова надежда за бъдеще на основата на демокрацията, правовия ред, зачитането на правата на човека и справедливостта трябва да знаем, че е, има събития не само в Либия, е, в е, Бахрейн, в Йебен, в, Йемен, в други е, страни е, наблюдаваме репресии, но репресиите са неприемливи, където и да е било. Е, е, страните от региона сами ще решат какво ще е тяхното бъдеще по един мирен и демократичен начин. Подкрепяме демократичните промени на политическите е, системи по е, мирен път, за да се постигне благополучие по справедливо разпределение на економическите блага за финансова и техническа помощ е, трябва да се взаимодейства с страните, е, също така и по въпросите за е, контрола на границите и връщането на мигрантите в тяхната родина. Пред Юнския Европейски съвет ще бъде представен един план за управление на миграционните и беженските потоци. Европейският съюз а, а, взе своята позиция по съвместното е, съобщение на е, комисията и на е, върховния представител за Южното Средиземноморие с мобилизиране на необходими инструментариум. Предложенията се съдържат в съобщението. Там са посочени преди всичко условията за разширяване на подкрепата за партньорите. И съвсем накратко накрая за какво са необходими неотложни действия. Европейската инвестиционна банка трябва да засили своите операции в Средиземноморието Парламентът също може да изиграе своята роля. Разчитам на вашето сътрудничество. Има предложение на Европейската комисия да се даде възможност на Европейската инвестиционна банка да действа с партньорите съгласно условията, при които действа и Европейската банка за възстановяване и развитие в същия регион. Ще се внесе предложение за общи правила за происход на Европейския съюз и Средиземноморието и накрая през 2011 година се предвижда приемане на регламента за укрепване на капацитета на Фронтекс. Спирам до тук, няма да говоря за Япония, защото разбрах, че това е отделна точка в дневния ред и не искам да се повтарям. Исках да бъде изчерпателно информиран парламента за всичко, което предстои да направим. Благодаря, госпожо. Благодаря, председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. Благодаря, господин председател, госпожо министър Дьори, уважаеми госпожи и господа депутати. Както казах, Миналата седмица в парламента, онова, което Европейският съвет ще приеме на 24-25 марта, ще отбележи повратен момент в областта на економическото управление. Това ще бъде е, кръгален камък на комплексния ни отговор на кризата. Ще е, отбележим началото на нова структура на економическото управление с надеждата, че Европейският е, паричен економически съюз ще проходи на двата си крака, както економически, така и паричен, вместо да куца на един крак. Економическата политика на държавите членки сега се признава е въпрос на вниманието на абсолютно всички държави членки и всички европейски институции. За пръв път е, с европейския семестър разполагаме със средствата за ранна и силна координация на економическата политика и реформите преди всяка държава членка да определя своята политика и бюджет за следващата година. Тоест, координацията няма да бъде само изпреварваща, екс-анте, а и успоредно с изпълнението на приетата политика. Първият европейски семестър е, е, започна по-рано е, през януари тази година с е, годишното изследване на растежа от страна на комисията, в резултат на което се определиха приоритети за растеж и заетост в това число фискална консолидация, коригиране на макроекономическите диспропорции и финансова стабилност, все предпоставки за солиден растеж. Сами по себе си обаче тези политически мерки няма да гарантират растежа. Ясно е обаче, че без тези предпоставки не бихме могли да очакваме онзи растеж, който ни е необходим, а именно устойчив и приобщаващ. Пакта за еврото прият от държавните и правителствените ръководители на еврозоната и отворен за всички държави членки други, които желаят да се присъединят към него, отразява приоритетите на годишното изследване на растежа. Но сега Пактът за еврото, така както е съгласуван, е напълно съвместим с договора и изцяло се интегрира в европейската система на економическо управление. Затова още веднъж бих искал да благодаря на Европейския парламент, тъй като смятам, че категоричната позиция именно на парламента бе залог за признаване на общностния подход и що се отнася до пакта за еврото. Пактът за еврото също така отчита стореното от комисията в областта на данъчното облагане и финансовото регулиране. Както прочим знаете, комисията работи по предложение за облагане на финансовия сектор. Освен това, всяка държава членка, осъществявайки пакта за стабилност и растеж, трябва да се съобразява с препоръките на Европейската комисия, както бе решено миналата седмица, е, цитирам, определяйки стъпките по пакта за стабилност и растеж, от съвета по правило се очаква да спази препоръките на комисията или в противен случай да изясни позицията си в писмена форма. Ето това е принципът, прият на 11 март, изключително важен политически принцип, който може да бъде добавен към важните законодателни решения, които бяха взети, а и някои, които предстои да бъдат взети от вас. Уважаеми госпожи и господа депутати, фискалната консолидация, разбира се, не е самоцел. Без нея няма доверие. Без доверие няма инвестиции, без инвестиции няма растеж. Но нашата цел, както съм казвал пред вас нееднократно, нашата цел е растежът, устойчивият приобщаващ растеж. И за тази цел, разбира се, трябва да подобрим стопанската среда, да довършим градежа на вътрешния пазар. И е, е, един от пропуските, един от недостатъците на вътрешния пазар към днешна дата е, е тъкмо различната данъчна основа. Ето защо комисията е вече внесла законодателно предложение за обща консолидирана данъчна основа което, разбира се, е, ще гарантира опозотворяването на пълния потенциал на вътрешния пазар. Съвсем скоро комисията ще излезе с, единен, с акт за единния пазар, който ще е, включва е, всичко необходимо, за да си гарантираме растеж и заетост. По отношение на заетостта, разбира се, трябва да насърчаваме трудовата мобилност, да насърчаваме данъчните стимули за трудова заетост, и всичко, което вършим, да, бъде, да, да води е, към повишена трудова заетост. По-настоящем държавите членки е, е, довършват е, своите програми за национална реформа, както и програмите си за стабилност и конвергенция. Позволете ми да подчертая, че наличието на ясни, амбициозни национални програми е от съществено значение за успеха на европейския семестър. Така че сега от всяка държава членка зависи да си свърши работата до края на месец април. Миналата седмица съветът прие общия си подход по отношение на законодателния пакет на Комисията за засиленото економическо управление и аз бих искал да отдам дължимото на унгарското председателство на съвета за положените усилия да бъде постигнат компромис. Сега ще започнат преговори с Европейския парламент. Знам, че <coughs> комисията и съвета се ползват с сериозна подкрепа в парламент парламента и се надяваме да постигнем окончателно съгласие през месец юни. Тогава новата економическа уредба ще бъде на лице и целият инструментариум за оценка на националните бюджети, на програмите за, стабилност и конвергенция ще бъдат факт до 2012 година. Най-сетне предвид наличието на сегашния фонд за финансова стабилност до 2013 чрез постоянния механизъм за финансова стабилност, ще разполагаме с средството последна инстанция за гарантиране на финансовата стабилност. Миналата седмица съветът прие от 2013 година да бъде въведен такъв механизъм с, фактическа, с фактически ресурсен капацитет на стоеност 500 милиарда евро. А, нещо, което, както знаете, за комисията настояваше. Освен това, по нашето предложение, в бъдещото функциониране на механизма за финансова стабилност, основна роля ще играе Европейската комисия, както и Европейският парламент. Комисията именно, във връзка с Европейската централна банка, ще оценява наличието на риск за финансовата стабилност на еврозоната като цяло. И от комисията ще зависи да анализира устойчивостта на програмите на съответните държави членки. По-нататък, Европейската комисия по свой почин ще оценява фактическите финансови потребности на страните бенефициенти бенефициери, както и характера на необходимото участие на правния сектор. Също така Европейската комисия ще е, е, излиза с предложения за коригиране на макроекономическата програма. МДФ, е, Европейската централна банка и Европейската комисия ще наблюдават е, спазването на политическите препоръки по програмата за макроекономическа корекция. Условията е, свързани с политиката. И силното наблюдение на програмите за макроекономическа корекция ще съответстват на Европейски механизъм за наблюдение и ще гарантират зачитане на е, препоръките на Европейския съюз и съответно на Европейския парламент. Е, с тази цел комисията възнамерява да излезе с проекто регламент на съвета и парламента по член 136 от договора и изясняваш необходимите процедурни стъпки за въвеждане на политическите условия в решенията на съвета и гарантиране на е, съответствие с многостранната уредба на наблюдение на Европейския съюз. Съветът и комисията ще информират Европейския парламент и то редовно за е, създаването и действието на постоянния механизъм за финансова стабилност. Бих искал просто да потвърдя, госпожи и господа, казаното вече в писмото на комисаря Рен и на председателя на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер, адресирано до вас господин Бузек. Мисля, най-сетне разполагаме с поразумение, което напълно съответства на общностния подход, за което още веднъж бих искал да изразя своята признателност на Европейския парламент. Що се отнася до финансовата стабилизация, държавите членки най-сетне признаха взаимозависимостта на своите економики. Европейският съюз е гарант на банковата стабилност, но в това отношение трябва да направим и повече. Една здравословна, здрава банкова система е предпоставка за устойчиво економическо оживление. Следващия кръг на общо европейските тестове за якост на, на банките ще бъдат проведени следващия месец от новосъздадената Европейска банкова администрация. Намерението е и политиците, и инвеститорите да правят своите решения по-осведомено, отколкото до сега. Госпожи и господа депутати, след е, изчерпателното изказване на е, министър Дьори, аз е, не би следвало да се пуска в подробности, що се отнася до положението в, Люби, в Либия и Южното Средиземноморие. Нека всека подчертая, че Европейската комисия играе съществена роля за координирането на мерките за преодоляване на хуманитарната криза. Мобилизирахме 30 милиона евро за подпомагане на беженците и иммигрантите. Е, е, имаме и присъствие на място, както знаете. Е, механизмът за гражданска защита на комисията все така обезпечава операциите на държавите членки е, на място. Ние работим в тясно сътрудничество с унгарското председателство. Е, нашите ресорни комисари бяха особено активни в това отношение. Зоната забранена за полети, въведена по резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ 1973, въвежда нови обстоятелства, които следва да бъдат отчитани при предоставяне на хуманитарната помощ било то по границите или във вътрешността на страната, във вътрешността на Либия. В стремежа ни да опазим е, живота на цивилното на, население. Предвид изключително динамичната обстановка, ние обаче е, не губим от поглед дългосрочната си цел за създаването на един демократичен е, и благоденстващ южно-средиземноморски район възоснова на партньорство и споделено благоденствие. Механизмът за гражданска защита е, е, на комисията координира също така помощта за Япония. От миналия е, петък засилихме присъствието си на място. Специален екип по гражданска защита от наша страна е в Япония. Що се отнася до ядрените въпроси, необходимо е да извлечем полуките от случилото се в Япония. Ето защо Европейската комисия предлага да бъде преразгледана безопасността на е, ядрено-енергийните обекти, да е, се проведат стрес-тестове на всички такива ядрени обекти в Европа. Тези тестове би следвало да бъдат проведени и в съседните ни е, региони е, и отвъд е, под егидата на МАЕ. Разбира се, Европейският съвет ще потвърди и подкрепи тези насоки. Уважаеми госпожи и господа депутати, е, както знаете, е, предстои ни натоварен дневен ред на следващото заседание на Европейския съвет и комисията опорито е, работи за изработването на един комплексен европейски подход към кризите отвъд нашите граници, но и към економическото положение на наша територия. Заедно с Европейския парламент ние ще играем основна роля по при реализирането на комплексния отговор на економическата криза и винаги в духа на Лисабонския договор, а именно в, тясно, в тясна координация с Европейския парламент. Уверявам ви, че ние няма да разочароваме вашите очаквания относно нашата отговорност. Благодаря ви за вниманието. Е, Благодаря, Жозеф Дол от името на НП. Monsieur президент, шер колеги. Господин председателю, уважаеми колеги, втора поредна седмица ще има заседание на фона на несигурността и напрежението. Несигурността в Япония, е, жертвите и щетите, които все още не могат да бъдат изчислени, е, както и е, в Средиземноморието, където възникват все нови и нови проблеми с безредиците в Бахрейн и Йемен. Всичко това за нас е повод да извлечем полки. Драмата в Япония бе наблюдавана пряко от нашите граждани и провокира тяхното съчувствие. Ужасът им от хилядите жертви сели у е, тях е, опасения за ядрената безопасност самата Европа. И разбира се, всички тези събития следва да бъдат изцяло отчитани от всички държави, които има а, е, атомни електроцентрали. Необходимо е Европейският парламент да проведе разисквания относно ядрената сигурност, без да забравяме необходимостта, разбира се, Европа да засилва своята енергийна независимост. На следващата ни пленарна сесия ще се върнем на този въпрос. Що се от нася до положението в Либия. Е, представителите на 27-те заседаваха тази седмица по този въпрос. Аз бих искал да подчертая, че именно европейските държави подеха инициативата за спасителните операции в Либия и първи се намесиха в рамките на мандата даден е, от е, ООН. И а, о, о, определено за това се чу да се говори и тук в Брюксел. Ние сме удовлетворени от това, че е, Европейският съвет е, има възможност е, да препотвърди своята стратегия за Средиземноморието. Наш дълг като съседи на тези страни е да застанем до тях. Но, е, уважаеми колеги, след е, заседанието на върха на еврозоната е, миналата седмица, която подготви мерките за следващото заседание на Европейския съвет за засилването на еврото и економическото управление, ние, групата на Европейската народна партия, не можем да не се изкажем в подкрепа на механизма за подпомагане на страните изпаднали в финансови затруднения, в това число Гърция и Ирландия. Това проявява проявява отговорността и солидарността на държавите е, членки в управлението на най-сериозната криза от въвеждането на общата ни валута. При все това обаче изключителните обстоятелства, породени от е, националните финансови затруднения, не би следвало да бъдат повод съветът да променя своя метод, що се отнася до управлението на общностните дела. Общностният метод трябва да остане правило, а междуправителственият метод изключение. На лице е сериозно <clears throat> мнозинство в Европейския парламент подкрепа на този принцип принцип. <clears throat> И Комисията ни подкрепа чрез своите мерки, просто защото общностният метод е от жизнено значение за бъдещето на Съюза. Аз не се съмнявам, че господин Ван Ромпой, председател, ще успее съответно да убеди държавните и правителствените ръководители е, е, на 27-те. Предстои също така да бъде прият и пактът е, за еврото и е, надяваме се е, в духа на конвергенция на бюджетната, социалната и фискална политика политика на държавите членки. Нека повторя, солидарността, европейската солидарност няма да бъде приета от нашите народи, ако те не гледат на нея като на справедлива и обоснована ако тя не дава възможност на предприятията да работят и инвестират в съпоставима данъчна среда. Нашата група настоява съветът да върви бързо напред по пакета за економическото управление и съответно да отчита позицията на Европейския парламент като законодател по 4 от 6 нормативни акта. Европа ще се върне на пътя на растежа и заетостта и мерките, които се очертават, ни водят именно по този път. Доколкото вземаме решение решения в общностната рамка, ние ще можем да се поздравим с успех по този път. Благодаря ви. Мартин Шулц от името на социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Първо, Господин председател на комисията, искам да ви поздравя най-сърдечно за рождения ви ден. Аз мисля, че е, имате изцяло правото да бъдете поздравен на този ден. Настоявам тези 15 е, минути за поздравлението да не се отнемат от предвиденото ми време за изказване. Аз обаче искам да кажа, че не споделям вашата радост от тази предстояща среща на върха. Мисля, че това ще бъде среща на върха, която ще бележи най-тежката фаза и най-лошото състояние на Европейския съюз. Започва с Либия и там е, мога да кажа, че е, рядко е имало действия, които да са така прибързано и необмислено подготвени, както тази. Надявам се, че е, това няма да свърши в е, някакъв военен ужас. Просто искам още веднъж да повторя, че акцията беше много прибързана. Европа е, твърди, че Турция като кандидат блокира всичко. Ние сме в ситуация, в която трябва да се направи равносметка. От една година съществува тази криза и от една година тече един и същ процес. Това, което е необходимо, първо се отхвърля и след това с едно забавене от 4-5 месеца се изпълнява. Гърците трябваше да си помогнат сами, се твърдеше е, преди няколко месеца. Ние няма какво да помагаме. 4-5 месеца по-късно механизъм за спасяване на еврото. Необходимният механизъм за спасяване на еврото другото. Е, след това беше казано по-късно, необходими са ни средства. Не искаме еврооблигации. Те са нещо неуместно. И е, след това е, аз съм сигурен, че след няколко месеца ще бъдат прияти еврооблигации. Не ни е необходимо економическо управление. Европа не се нужда от такова управление. Същите хора, които непрекъснато твърдяха това, ще е, отчетат е, тържествено на Европейския съвет, че има европейско економическо управление. И въобще не се срамуват, че вършат точно обратното на това, което говорят. Аз не знам дали сме спасили общностния метод. Надявам се, че това е така и вие имате нашата подкрепа тук, господин Барозо, не само като подарък за рождения ден, а защото Европа трябва да защитава общностния метод. Тъй като ние виждаме, че иначе ще трябва да минем към този така наречен друг метод, който предлага госпожа Меркел и нарича нов европейски метод. И е, аз вече го описах. Всеки прави това и на другия, което е, иска, и на другия ден обявява точно обратното. Ние нямаме криза на еврото, обаче имаме криза на правителствата на е, държавите от еврозоната. В Португалия всички се надяваме това правителство да може да наложи наистина много тежки мерки и това да стане подобно на мерките в Гърция в момента ние изживяваме една тактическа игра на опозицията там. В Федерална република Германия федералният министр на финансите е проевропеец, така се представя и няколко дни след срещата на върха подготвя пакет, от който всички ние се нуждаем и е, след това федералният канцлер казва, не, нека да си поговорим малко повече за това. Аз съм говорил с е, много водещи личности от финансовия сектор по темата дали еврото заслужава доверие и ползва ли се с доверие. Отговорът на хората с Франк... в Франкфурт, е, с които говорих, сред които председателя на Еврогрупата и е, председателя на ЕЦБ и други водещи банкери казаха, да, еврото е стабилна валута, еврото се ползва с доверие. И ние имаме доверие в еврото, обаче нямаме доверие в правителствата на държавите, които е, се ползват от еврото, защото как да имаме доверие в правителство, е, чиято дума е, никога не тежи и мнението се променя след три дни. Това е явление в Европа, срещу което трябва да се борим. Еврото е силна валута, еврото е израз на економическата мощ на еврозоната в конкуренция с останалите континенти. Еврото, когато беше въведено, струваше 1 долар и 17. Виждате сега какво е нивото на еврото то в момента действа дестабилизиращо навътре, защото няма стабилни правителства и това е предмет на дискусия не само в Европейския парламент. Не, ние трябва да дискутираме по-основно каква е основата за стабилизацията на валутата, която изразява огромната економическа мощ на еврозоната, а тя не може да се разгръща. Защо? Защото се управлява от хора, за които избор... резултатът от следващите регионални избори е по-важен, отколкото бъдещето на европейската валута. Надявам се, че всичко ще мине добре в края на седмицата. Надявам се, че ние ще можем да отбележим една успешна среща на върха. Обаче имам своите резерви и честно казано опасения, че ще продължим да бъдем свидетели на това, това, което изживяваме от една година насам. Съжалявам, че трябва да го кажа. Това е едно е, разногласно е, управление на Европейския съюз. Благодаря. D'abord, mes félicitations au, président Barroso. Il est bélier, comme moi. Comme... Благодаря. Ето на, всички сме лауреати тук и, и, и и председателят Барозо очевидно е, е такъв. Е, тоест, тук сме си свои, но във всеки случай е, не можем да премалчаваме някои неща. И има един съществен, огромен въпрос. Дали пакта за еврото наистина ще породи економически съюз? економическо управление, аз не мисля така. Далеч не мисля така. И то е по простата причина, че не комисията оглавява процеса. Пакта за еврото е работа на държавите членки. И аз тук текста го имам от 11 е, март текста, който ще бъде утвърден утре и в други ден. И какво се казва там? Целите, показателите се определят от държавните и правителствените ръководители, ангажиментите се поемат от същите, наблюдението за изпълнение е, се е, осъществява от държавните и правителствените ръководители, а какво прави всъщност комисията? Технически наблюдава. А правомощията, правомощията изцяло са в съвета. Това доведе до крах на Лисабонската стратегия, това ще доведе до крах и на тази стратегия. Ето защо, господин е, председател на комисията, аз още веднъж е, ви казвам, добре приемайте каквото ще си приемате, но колкото се може по-скоро направете един план за економическо управление, който да се основава изцяло на акт на Съюза който се основава на економическата конвергенция, сложете го на масата на съвета. Да, можем да се поздравим с известни успехи, но борбата не е приключила. Това, което днес се слага на масата, няма да стабилизира, опазявам се, еврото, нито през едните месеци, нито през едните години. На второ място, госпожо представител на съвета, е, що се отнася до дискусията, която водихме тук преди една седмица. Сега трябва да направим първата равносметка на действията предприяти от Европа и бих казал, че не особено еднозначна е тази е, равносметка. В началото, както е, добре си спомняте, не бяхме кой знае колко ентусиазирани да говорим за арабски възстания. О, не, не. Е, опасявахме се от ислямски фундаментализъм. И първо, не, първото нещо, което направиха е, европейските институции. След това, е, като е, се разгоря пожара в е, е, Либия, е, се оказа че Европейският съюз не е единен в съвета за сигурност на ООН се оказа, че държавите членки на Съюза не са на една позиция. Три са за, една се въздържа. Как? Не, не е възможно. А в договора Лисабонския имаме 34 член, съгласно който ако в дадена институция се говори за външна политика, държавите членки на Съюза са длъжни да координират политиката си и а, да имат един позиция. Направиха ли го? Според мен не. Според мен те нарушиха член 34 от договора. И на трето място, много мало, което ставаме свидетели днес, извинявам се, вчера госпожа Аштан беше в комисията по външната политика, а тя беше и днес да е тук, мисля, след като говорим по толкова важен въпрос. Според мен липсва стратегия на Европейския съюз по отношение на арабските революции. И а, това, което следва от решенията на Европейския съюз, понякога е скандално. В петък, например, впрочем, в, в понеделник, господин Копо който, между другото, е един от сътрудниците на госпожа Аштан, по едно време каза, трябва да се отнасяме с разбиране към положението в а, а, Бахрейн и, а, да, ви, и, да, и да си даваме сметка, че органите в край на краища трябва да поддържат мира и реда, след като четирима души бяха а, убити. Това ли ще да е позицията на Европейския съюз? И после, министрите на външните работи на Съюза се събраха, заседаха понеделник и какво казаха? Казаха, пак за Бахрейн говорим, демонстрантите би следвало да се въздържат от всякакви умишлени насилствени действия. Значи, вместо Европейския съюз да поддържа тези революции, онези, които излизат на улицата, онези, които се бият, онези, които загиват, какво се казва? Запазете спокойствие, гледайте а, да, да не упражнявате сила. И аз настоявам госпожа Аштан да дойде тук на пленарно заседание и най-сетне да ни обясни, що за стратегия ще следва в Бахрейн, в Сирия, в Йемен. Какви санкции ще бъдат наложени и с кого? Ето, ето това, ето така трябва да, да се прави пред лицето на крайно непристойната позиция, която вземат редица от европейските лидери по настояща. Благодаря. Господин Захрадил има думата. Госпожо председател, със съжаление трябва да кажа, че Европейския съвет може да доведе до промени, които са дълбоко обезпокоителни под знамето на така нареченото координиране, економическо управление, стабилност на еврозоната, ние виждаме фаворизиране на данъчната хармонизация и е, бюджетна унификация. И за огромно съжаление парламентът играе активна роля в това. Съвсем ясно искам да кажа, че предложението за обща консолидирана основа на корпоративния данък подкопава здравата данъчна конкуренция между страните членки и изтласква стопанска дейност от страните, които преследват една разумна данъчна политика. И на това трябва да се сложи край. През последните дни някои държави членки се опитват да посегнат на фискалната и данъчна независимост и суверенитета на някои страни. Да си го кажем направо. Ирландия. Това не бива да се случва отново. Сега за Либия. Събитията в Либия още веднъж ни напомнят, че не бива да очакваме твърде много от така наречената обща европейска политика в външните работи и сигурността премьерът Кямерън, канцлера Меркел и президентът Саркози се събраха и си взеха решение, а не представителите на Европа, което означава, че има предели на интегрираността в тази област, пък и във всяка друга област. Нито една държава членка не бива да е задължена да направи нещо повече от онова, което смята, че е длъжна да се направи. Европа трябва да остане гъвкава, винаги когато е възможно. Не бива а, да а, се. А, ръководи от а, такива а, импулси, които сега виждаме а, в действащата парадигма. Аз се надявам, че Европейския съвет ще успее да преодолее същото положение. Благодаря. Сега давам думата на господин Ламберт от името на Зелените. Две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Господин Бороз вече не е тук, но той каза, доверието е основа на всичко. Аз пък исках е, да кажа, че доверието е, на нашите е, граждани се изпарява по-бързо от горивото на централата в Окушима. Просто нещата трябва да се променят. Не можем да продължаваме както до сега. Трябва да кажем край на социалната несигурност. Би трябвало да накараме така, че финансите да служат на економиката, економиката на гражданите и не, ние не можем да допуснем нашата економика да зависи от спекулантите. Всичко това е добре известно от нашите граждани и те също така знаят, че това предполага дълбоки промени на държ... от страна на държавата, от страна на търговските дружества и от страна на самите тях. Те много добре го знаят. Знаят, че предизвикателствата са сложни и че не е възможно всичко да се направи е, е, отведнъж. Но проблемът ни е такъв, че за нашите съграждани ние започваме все от едно и също. От съкръщаване на държавните разходи. Тоест, винаги започваме с ощетяване на онези, които са в най-уязвимо положение. Винаги започваме с а, а, повече гъвкавост на пазара на труда и по-малко сигурност. И нашите граждани вече не могат да търпят този двоен стандарт. Така че, онова, което ние очакваме от съвет е, разбира се, отвъд всичко, което вече е сложено на маста днес. Но ние търсим храбри инициативи, благодарение на които да се гарантират стабилни и справедливи данъчни е, и бюджетни приходи и е, разбира се да се обложат с данъци финансовите операции. Не може, между другото, е, да се спре само до консолидираната данъчна основа като алфа и омега на общата фискална политика. И разбира се, трябва да се борим срещу данъчните пристанища и корупцията. Всичко ще се срине, между другото, заедно с еврото, а, тъй като няма в историята случай един паричен, един валутен съюз да е успял, без да се е превърнал в данъчен съюз. Да сложим край на националния егоизъм. И накрая, що се отнася до финансовия сектор не някакви нови и нови стрес тестове ще ни гарантират а, сигурността. Аз, проче не съм сигурен, че и в ядрената област това би се, слу, би се случил. А, имаше тестове, предотвратихме, предотвратихме ли това, което се случи в Гърция и в Ирландия? Не, просто а, а, трябва да се въведат строги задължителни правила. Трябва да се хване дявола за рогата в финансовата промишленост да бъде натъпкан духа в бутилката. Ето това очакват от нас нашите граждани. Тогава ще заслужим тяхното доверие, а това доверие ни е абсолютно необходимо, за да можем ние, европейците, да продължаваме нататък 21 век с високо вдигната глава и оптимизъм. Благодаря, господин Биски. Има думата Обединена левица, скандинавска зелена левица. Госпожо председател, уважаеми колеги, един економически и валутен съюз без ефективни е, действия по економическата координация няма да функционира. Стабилността и пакта за стабилност изобщо е, като че ли не дават резултати и много експерти са едини в това отвъд е, партийно-политическите граници. Проблем е, че политиката отдавна като че ли не е в състояние да се справя с тези неща. действителност не се виждат нови политически концепти. Да ви припомня, 3% граница от пакта за стабилност от 1999 година 73 пъти не е спазен, 46 е, пъти е, е нарушаван договора и нито веднъж не е постановена санкция. Не трябва да се е, промени е, нефункциониращия пакт. Той трябва да бъде по-добре прилаган. Естествено, всеки, който се занимава с предприемаческа дейност и бюджет, знае е, как трябва да изглежда една стабилност. При предстоящите решения за економическото управление и за европейския механизъм за стабилност, като че ли аз се опасявам, че става дума само за економии. Това това обаче е нещо по-различно от е, устойчиво изпълнение на бюджет. Нито една държава, която е задлъжняла до толкова, че е изпаднала на границата на несъстоятелност, може да излезе от този капан на задлъжнялост, ако продължава да е, се финансира с кредити с висока лихва е, колкото и да пести, дълговете нарастват и то още повече, когато заплатите, помощите за безработни и пенсиите се намаляват, а се удължава работното време, от друга страна пък се намаляват инвестициите в образование, здравеопазване и така нататък. Там, където няма потребление, се срива производството. Нито е, въвеждането на по-строги критерии в пакта за стабилност и растеж може да бъде условие за устойчив бъдещ механизъм на растеж. Що се отнася до целият пакет от мерки, там трябва да се посочи, че са необходими повече инвестиции и то в държавите застрашени от криза, чрез по-низки лихви и удължаване на срока за възстановяване на кредитите да се е, намалява задължеността по търговския баланс е, ще бъде проблематично до тогава, е, докато не се промени сегашното състояние. Не само солидарност трябва да се чува като понятие в пространството. Не трябва да се забравя, че от една страна има и излишъци в търговския баланс. Благодаря. Благодаря. Сега за две минути давам думата за групата на СД на господин Салабракус. Благодаря, госпожо председател. Това, което каза господин Барозо, е принципно предложение за укрепване на европейското економическо управление и стабилността на еврото. Това означава ускоряване на економическото управление в Европа. Господин Барозо е предложен от господин Рейн. Е, той му помага в неговата работа и е, това дава добри резултати в политиката. И ние бихме могли да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени. Проблема, който имаме в момента, са пазарите. Новото економическо и политическо управление идва след една тежка криза на задлъжналостта на държавите членки и, по мое мнение, Естествено, когато САЩ е, приемат нова валута, не виждам нова някаква причина е, Европа да не емитира нова валута. Така че наистина да може да създаде капитал и да се е, подкрепи със съответния механизъм. Естествено, това са идеи, които веднъж бяха засегнати, но трябва да подчертая, че Европейския съюз е принуден да въвежда нови системи. Сега има съвсем други условия и сме подложени на много голям натиск. Без да има стратегия за европейско економическо управление и без подкрепата на държавите членки, наистина е трудно да се приложат на практика тези стратегии. Сега трябва да бъдат взети общи решения и мисля, че решението на съвета за пакта за еврото естествено ще се радват на нашата подкрепа като цяло. Надяваме се, че еврото ще продължи да бъде солидна валута, но, госпожо председател, естествено трябва да се гарантира не само стабилността на еврозоната, но и високо ниво на развитие е, по отношение на конкурентоспособността на Европа. Важно е да се запазят работните места за европейските граждани и най-вече за младите хора. Ние трябва да дадем предимство на младите хора. Благодаря господин Мадлина от името на независимите. Извинете, Мартин. Господин Мартин. Госпожо председател, като проевропеец и като голямата част от моите 500 хиляди преки избиратели, ми е много трудно да приема тази задънена улица, в която ни вкарахте. Да, ние имаме нужда от стабилност, трябва да направим нещо срещу спекулациите, обаче начина по който правите тези неща отново е повод да изтъкнем, че в Европа, в Европейския съюз има дефицит на демокрация. Това ми напомня за законите за бедствено положение – някога, когато е, желаехме една развиваща се Европа. И затова аз решително подкрепих изменение 34 на левите, където се изисква е, промяна в основния договор. Вие всъщност е, правите неща, които увеличават бездната между Европейския съюз и европейските граждани. Благодаря, господин Мартин. Да. Това бяха изказванията от името на политическите групи. Сега идват отделните оратори. Господин Салафранка. Господин... Благодаря. Вчера, когато върховният представител а, направи а, а, своята среща и размяна на мнения с външната комисия, а, обсъдихме това разграничение между краткосрочни и дългосрочни мерки, изпълнението на резолюция 1973 на съвета за сигурност на ООН, диалога с Арабската лига и своевременното свикване на Европейския съвет. Да, и същевременно у европейската общественост остават някои е, въпросителни. Господин Ферховщад е съвсем прав. Как е възможно сега четирите държави членки, които участват в съвета за сигурност на ООН, да не гласуват по един и същи начин, да има разнобой в гласуването в съвета за сигурност. Как а, а, можем да обсъждаме дали а, резолюцията на ООН да бъде прилагана а, от а, Европейския съюз, международна коалиция или НАТО. Ние говорим а, за едни и същи средства, от едни и същи нанакоплаци, говорим за едни и същи кораби, едни и същи самолети, които са на един и същ театър на бойните действия. Няма никакво съмнение, че трябва да сътрудничим и да работим заедно, а има сянка на съмнение върху нашата ефикасност. Тук беше казано, че отговорът на Европейския е, съюз е, е прибързан, но ако не беше смелостта, решителността, последователността на Франция, това трябва да кажем ясно и категорично. Да подпомогне е, бунтовниците, да организира среща на върха на Фелисейския дворец, да изпрати самолетите, нещата щяха да тръгнат много по-зле, особено в Бенгази. Благодаря. Сега господин Вигенин има думата. Госпожо председател, уважаеми колеги, бих искал да се концентрирам малко повече върху една от горещите теми, която ще бъде обсъждана утре, именно ситуацията в Либия прави са колегите че последните дни създават едно усещане за абсолютен хаос или най малкото непредвидимост в решенията и поведението на европейския съюз и преди всичко на държавите членки особено това че едни страни се присъединяват към коалицията след това спират участието си и е невъзможно да се постигне съгласие в рамките на нато това освен че създава голяма несигурност у нашите партньори че сме наясно какво искаме всъщност да постигнем и как да го постигнем създава големи проблеми и пред европейското обществено мнение което не може да бъде убедено че европейският съюз също неговите лидери са на висотата на отговорностите си които имат към нашите партньори в южното средиземноморие много бих искал европейският съвет в следващите дни да излезе с ясни и солидни решения по отношение на либия но не само по либия а също така и по останалите страни където имаме сходна ситуация всъщност като бахрейн йемен донякъде и сирия. ние някак си пропускаме че това което правим ние в либия ще бъде оценявано и през призмата на нашето поведение към останалите страни в региона бих искал европейският съвет да вземе ясни решения какво иска да постигне европейският съюз в либия което до голяма степен ще облекчи и въпроса как да го постигнем. мисля си че ние трябва да бъдем наясно с факта че либия ситуацията там ще има много тежки последици и върху съседните страни ако сегашната ситуация продължи дълго така че ние трябва да бъдем готови да подпомогнем както египет така и тунис не само със справяне с хуманитарната ситуация но готовност за икономическа финансова подкрепа в следващите буквално дни седмици и месеци защото ситуацията там ще се отрази и на икономическото състояние в тези две страни. благодаря. Благодаря, господин Ламсторф, за една минута. Госпожо председател, беше казано, че не еврото е в криза, а в криза са държавите членки които са направили дългове. Това е всъщност в основата на кризата. Е, без е, е, да се проявява отговорност са правени дългове през тези години. Европейският механизъм предвижда съответни мерки за това и е важно да се каже, че Ирландия не намали лихвата. Тези дългове обаче трябва да приключат. Социал-демократите вече правят разлика между добри и лоши дългове. Естествено, инвестициите са нещо различно вътрешно употребление, обаче е, в даден момент ще има твърде много добри дългове и малко лоши дългове. Необходима ни е устойчивост в е, публичните финанси, за да бъде Европа стабилна. Дами и господа, пактът за еврото е, е твърде малко общностен метод. И една последна дума за Либия. Съветът подкрепи резолюция 1973. Ние трябва да гледаме напред и съм съгласен с господин Салафранка, когато твърди, че Франция има добра роля, обаче Турция също трябваше да бъде поканена в Елисейския дворец. Ако нямахме тези проблеми в НАТО, ситуацията за нас щеше да бъде много малка и е, иначе се надявам, че новите държавни ръководители на Либия ще могат да бъдат поканени скоро в Европа. Благодаря. Господин Шимански. Proszę Państwa госпожи и господа, всички цели на страните в еврозоната, част от тях добри, могат да бъдат постигнати чрез съгласуване на економическата политика. От тук проистича въпросът защо тогава се прехвърлят правомощия на Европейския съюз в тази област. Дали така не се размива отговорността за непопулярни решения или пък под претекста а, на а, реформата да а, се а, привличат все повече правомощия в Брюксел държавите членки на еврозоната са силно задлъжнели с държавния си дълг, конкурентно способността също трябва да бъде следена. Излиза, че имаме Европа на две скорости, но скоростта не е достатъчна. Можеш с бясна скорост да препускаш на някъде, но ако не си се запътил към правилната посока, няма да стигнеш до никъде. Благодаря, господин Портас. Парламент Португиз Госпожо председател, днес португалският парламент ще изхвърли четвъртата програма за стабилност, внесена от правителството през последните 12 месеца. Просто ще го изхвърлят този документ, не само поради съдържанието му, а и поради това, че първо е внесен в Брюксел, преди дори да е обявен, да не говорим за обсъден, в Лисабон. И а, първият ми въпрос в тази връзка, адресиран до унгарското председателство, е следният е, смята ли е, председателството да е, настоява с, своите партньори за вземане на решението националните економически документи да бъдат утвърждавани предварително в Брюксел. А освен това, ще бъде ли питан самия Европейски парламент? По-нататък за финансовия механизъм, който също ще се решава. В Португалия предстоят предсрочни избори, държавната задлъжнялост нараства главоломно, неизбежно е, е нарастването на лихвените проценти. Какво ще направи тогава Европейският съвет, за да предотврати спекулативни операции с португалския държавен дълг? И не ни казвайте, че това било наша работа. Благодаря, господин Белдър, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. В Комисията по външни работи върховният представител вчера посочи, че подкрепя новият Египет при борбата с голямата жилищна нужда. Предвид големите социално-економически явления на бедност, по-голямата част от е, хората на Египет е, са за такава подкрепа и това е добър пример за европейско съчувствие. Аз съм много за това да бъдат подобрени условията на живот за хората в Египет. Още повече, че сега страната се намира в трудна фаза на преход след отеглянето на президента Мубарак и също така има затруднения с снабдяването с хранителни продукти. Подкрепата на Египет с такава помощ обаче се свързва с едно двойно усилие от страна на съвета. Става дума за един нов Египет, в който всички граждани, независимо от своята религия, са равни пред закона и се ползват с еднакви права. Освен това, трябва да се спазва договора за мир с Израел и да се изпълнява. Това е важно както за външната, така и за вътрешната стабилност на новият Египет. Благодаря, господин Белдър. Господин Мауро за две минути. Съжалявам, казва председателката. Вие не ме видяхте, госпожо председател. Все едно благодаря за това, че ми давате думата. Госпожо председател, говорим за създаване на механизъм за стабилност. Това трябва да преглътнат обикновените граждани. Сякаш им а, даваме подарък. Манипулира се статистиката, Знаем това още от пакта за стабилност и растеж, който беше уж с идеята да стабилизира. Какво стабилизира? Виждаме какво се получи новия пакт има ли гаранция, че ще работи? ще излезе, че съгласно него ще се диктува от другаде каква заплата ще получава един холандец, каква ще е пенсията му и така нататък. И така става ясно, че дънакоплаците не получават подарък, а някои държави просто не, не могат да будят достатъчно доверие, защото не се справят. Значи трябва да се промени пакта. Благодаря, господин Мадленер. Извинявайте, е, щях да ви дам думата е, след е, господин Мауро, а сега вече е ред на господин Мауро. Благодаря, госпожо председател. Възстанията в Южното Средиземноморие не бива да отклоняват вниманието ни от економическите цели, които сме определили в средносрочен план. Тези е, показатели действат от доста време. Сътресенията в международната обстановка би трябвало да засилят усилията ни да си осигурим економически е, растеж е, и толкова по-добре, е, че Европейският съвет тази седмица ще вземе решение в духа на е, стратегията е, С 2020. Не знаем какво ще стане след конфликта в Либия. Нищо няма да е същото, очевидно. И Европа трябва да се въоръжи с условия за економически растеж, особено предвид растящата международна несигурност. Средиземноморието в условия на война е най-тежкото бедствие, което можеше да се стовари върху главата ни днес. И аз мятам, че онези страни, според които следваше да бъдат взети неотложни е, бързи действия, е, е, постъпиха правилно. Междувременно Европейският съюз очевидно не е на едно мнение, не е сигурен как да постъпи. Е, и това не може да продължава. Аз призовавам унгарското председателство, Европейският парламент, а смятаме и е, Европейската комисия са особено привързани към унгарското председателство. Вие имате възможност да превърнете тази криза във възможност за вземане на успешни решения, в предотвратяване на опасността от задълбочаване на кризата в самия Европейски съюз. Най-сетне следва да видим очертаването на нова външна политика на съюза, която наистина да бъде достойна за това си име назряват решителни събития и ние трябва да можем да бъдем на висотата на онова, което се очаква от нас. Решенията, които ще приеме утре съветът, следва да бъдат разумни, но и смели. Благодаря. Госпожа Естрела, две минути. Благодаря. Мисля, че на този етап, предвид обстоятелството, обстоятелствата в португалския парламент, португалското правителство може да падне. Е, това ще повиши е, политическата нестабилност, е, породена от опозиционните сили в Португалия, които са против поредния пакет за въвеждане на економически ограничения. Вярно е, тази програма на правителството вече е четвърта, поред която се отхвърля. Не защото програмата не е била добра, а защото условията под диктовката на пазара стават все по-тежки и по-тежки. И е, да, сега през е, януари и февруари е, се получи е, бюджетен излишък. Държавните приходи нараснаха фактически с 11%. Обаче, междувременно има политически сили, които подклаждат кризата, отхвърляйки пакета мерки, представени от португалското правителство с подкрепата на Европейската комисия, на съвета и на Европейската централна банка. Тези опозиционни сили могат да се поздравят. Да, върху едно пепелище. Е, една страна от еврозоната, е, която изпада в нестабилност, е толкова по- тежко ударена от е, кризата в сравнение с другите нечленуващи в еврозоната. Да не говорим за щетата, която се нанася на нашия голям международен проект, на, на еврото. Така че е, питам колегите, каква е альтернативата? Всички държави членки сега следва да приемат свои планове за бюджетни ограничения. До месец април трябва да са готови. А Португалия е, при всички случаи трябва да намали своя дефицит и е, държавната затлъжнялост. През 2012-2013 между на, на 2 и 3% съответно. И отхвърлянето на програмите, предлагани от правителството, не е решение. Това просто ще отложи мерките и ще ги направи по-тежки. Госпожа Десарнес. Госпожо председател, предстоящия съвет обикно, очевидно е последна възможност за европейски държавни и правителствени ръководители, е, че трябва да действат защита на европейските ценности. Когато европейските народи е, са поставени под смъртна заплаха поради мерките на своите ръководители, наистина нещата са съществени е, ние а, а, по отношение на, на, на Либия. Слава Богу, до сега възпрепятствахме навлизането на силите на Кадафи в Бенгази, но разбира се, не бива да се затваряме очите за това, че Европа е разделена по този въпрос. Не бива да допускаме по-нататъчно разделение, следва да изолираме Кадафи. И пак съществен е въпросът, като гледаме какво става в Йемен, в Бахрейн и в Сирия. Не по-малко съществен е въпросът, когато ставаме свидетели на нов цикъл насилие в Близкия изток. Европа европейските ръководители очакват, ние, Европейският парламент, очакваме от европейските ръководители да действат преди да е станало късно. Политическата храброст се състои в това да се обърнеш с лице към предизвикателствата, тъкмо това очакваме ние от Европа. Благодаря. Господин Вандален, една минута. van vele miljarden euro's. Нидерландия предоставя няколко милиарда евро Предишният финансов министр Рюдинг посочи, че пътят към бюджетния ад е послан с поръчителства. Поръчителствата, които ние сме поели сега, са твърде големи и твърде рисковани. По този начин не се решава и кризата. Сегашната криза на Европа се дължи на не и по-скоро на безотговорно натрупване на дългове и на неспазване на поети задължения. Така че ако не се спазват задължения, могат да се предлагат гаранции колкото искате, но няма да се постигне нищо. През 2004 година пакта за растеж беше разрушен от Германия и Франция. Сега съществува възможност за укрепване на пакта за растеж и стабилност с автоматични санкции и също така с намиране на политически решения германският писател Енценсбергер вижда нещата съвсем правилно. Той очаква сегашната ситуация да доведе е, сред европейските граждани до омалжаване на европейските ези... елити. Благодаря. Една минута за Елда Фигарайдо. Благодаря, госпожо председател. Неприемлив е курса на европейските лидери в момента. Той засилва експлоатацията на работниците, въвеждат се нови антисоциални мерки, те засилват неравенството, безработицата, шири се несигурността на работните места и все в интерес на едрите капиталисти и економическите им групировки в Европа, които само трупат печалби на по-слабите економически страни се налагат условия, сякаш те са поставени в усмирителна риза като че ли се превръщаме в протекторат от нов вид. Налагат се условия, за да бъде изпълнено всичко предвидено в механизма за стабилизиране. Работниците все повече обедняват. Събота в Португалия над 3000 души излязоха на демонстрация. Днес португалския парламент съм сигурна ще захвърли поредния четвърти пакет мерки за економии. Казваме не е, на бомбардировките е, над е, Либия и по същия начин казваме не на всичко, което се прави срещу народа на Либия, Йемен и Бахрейн. Господин Пашка, една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Отговорното финансово управление е основна предпоставка за доброто функциониране на домакинствата, на, на, на търговските предприятия, на страните, дори и на а, групи страни. Естествено, ако група държави членки на Европейския съюз решат да въведат единна валута, би трябвало да се приеме и механизъм за предотвратяване на безотговорни политически действия, застрашаващи стабилността на единната валута. Страните от еврозоната следва да спазват някакви правила – и разбира се, приятите правила са добронамерени, е, намеренията при приемането им са били добри, но на практика всъщност правилата не се спазват. Е, и е, би следвало да се налагат санкции при това автоматично за нарушаване на правилата. Санкциите не би следвало да бъдат предмет на каквито и да било пазарлаци в Европейския съвет. Благодаря. За две минути думата се дава на думата Сариш Жволски. Благодаря. Искам да говоря по две теми. Първо, да приветствам раждането на пакта за Еврото Плюс. Това трябва да се приветства. Създава се една нова своевременна архитектура – Важно е, е да бъде отворен този пакт за всички, които могат и желаят да участват, не да се създава Европа на две скорости. За съжаление, ще бъде полуотворен пактът, защото е, изменението на член 136 и така както беше е, обсъдено и гласувано в нашата група, падна. А там стана дума за това пактът да бъде отворен за всички още от самото начало, макар и да не членуват в еврозоната, ако искат да участват. Излиза, че той няма да е отворен за унези извън еврозоната, които желаят да участват. Какво ни обединява? Много повече единния пазар, а не еврото. И имаме криза не на еврото, а на държави членки, които е, използват е, еврото. С е, големият е, проблем на публичните им финанси няма логика, а последиците са тежки. И сега няколко думи за Либия и Южното Средиземноморие. Първо, искам да а, поздравя на самите или по-скоро част от държавите членки, които решиха да застанат в челните редици на борбата на демокрацията. Трябва да бъдем благодарни на Франция и на нейния лидер, президента Саркози, за избрания път. И а, това значи, че е крайно време да преминем към а, а, политика, която се основава на ценностите – насочена към обществата, а не правителствата. Това да бъде е, един сигнал колко важно е да преработим и укрепим общата политика на външни отношения и сигурност с изграждане на военен капацитет. Благодаря, колега. Сега за 3 минути има думата господин Хуан Гок. Господин председател, уважаеми колеги, утре на 24 март е, ще станем свидетели на един символичен ден. Поради измененията на Лисабонския договор, е, които е, ние гласувахме за създаването на постоянен механизъм за финансова стабилност. Този механизъм дава възможност на е, механизма да е, помисли за еврооблигации, за е, консолидиране на европейските финанси. И поради това е жалко, че нещата спряха насред път поради нерационалното поведение на пазара, изменението на договора би трябвало да даде възможност на Централната банка да изкипува на частния пазар държавен дълг, както това е възможно в Съединените щати въвеждането на пакта за конкурентоспособност, преименуван на пакт за евро, е втория символ на утрешния ден. Този пакт се отстоява от съвета от комисията и от Европейската централна банка в, една, в един глас. Но вие, уважаеми колеги, всички познавате Вашингтонския консенсус, който толкова много ви харесва. И 24 март ще освети Брюкселския консенсус. А Брюкселския консенсус е безогледно налагане на неолиберални догми, в ущърп на социалните дейности, на социалната държава, в ущърп на доходите. Уважаеми колеги, съветът, комисията и Европейската централна банка имат къса памет. Те ни предлагат да транспонираме е, пакта за еврото в пакета общностни актове за економическото управление, за да е, се поддържа политиката, която всъщност е корен на кризата. В Испания и другаде в англосаксонския е, свят поради безотговорността на, на финансовия сектор, сега се стига до допълнително намаляване на покупателната способност, проблем, който съществува, прочим, от десетилетия. И сега пактът за еврото ще увековечи тези политически намерения не можем да говорим за взрив на държавните разходи в Европа. Напротив, така че бюджетните и доходните ограничения в съчетание с увеличените ликвени проценти, които вече са предвидени от Европейска централна банка, ще е, убие е, е, предприятията, ще направи Европейския съюз непривлекателен, без при това да гарантира излизане от кризата. И Е, ако не желаем да се завърнат кафявите, онези срещу които започна да се гради е, европейската сграда, би трябвало да се стреми не просто за, към ефективност и ефикасност, а и към справедливост. Благодаря. Госпожа Ети Меки има думата. Създаването на механизма срещу кризата е всъщност добра подготовка за бъдещи кризи. Естествено, ние се надяваме, че те няма да настъпят, но все пак това може да се случи. Съжаляваме само, че постоянният механизъм е така планиран, че извън европейските институции всъщност се осъществява неговото управление. Необходима ни е институция, която да следи за неговото прилагане, а възможните санкции трябва да настъпват автоматично, а не в резултат на преговори. Една кратка бележка ми позволете за така наречената външна политика на Европейския съюз прямо Либия. Ситуацията в Либия и в международната общност е неясна. Има смисъл да се създаде зона за забрана на полетите за защита на гражданското население. Европейския съюз участва там. Обаче има нападения срещу наземни части и трябва да се попитаме дали това е предвидено в рамките на зоната за забрана на полетите. Аз мисля, че ние вече пристъпихме границата към войната. Благодаря. И сега една минута за колегата Епинг. Чухме, че прибързано са организирани е, военните операции. Това беше становище на господин Шулц. Аз мисля точно обратното. Е, закъсняхме, защото е, едва сварихме да спрем масовото клане в Бенгази. Франция и Великобритания, две велики нации, поеха ръководството. Браво на тях! Казва се, че Германия държи на твърдата валута и на а, мекото пипане а, в а, такива деликатни а, работи. ОНЕ се превръща в зрител и както на Балканите, без едно американско ангажиране, европейските страни не могат да се справят. Госп господин председател, само Рейган знаеше как да се справи с Кадафи. Той беше прав. Благодаря. Сега господин Чунти за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, преди точно една година ръководството на Европейския съюз и гръцкият министр-председател решиха Гърция да поеме ролята на опитно животно бяха наложени много строги мерки спрямо тази страна под претекст, че трябва да се намали задлъжнялостта на страната и тя да се тласне към по-добро развитие. Сега обаче има задлъжнялост от 150%, 15% безработица, 30% сред младежите и в момента имаме инфлация от 4,4%. Освен това имаме спад в економиката от минус 4% и този гръцки експеримент се провали. И опитното животно по принцип в социално и финансово и економическо отношение е умъртвено и сега вече държавните ръководители гледат към други държави, насочват погледа си на там. Европейският вариант на гръцкият опит е, е това. Ние сме против такъв пакт е, за защита на еврото. Ние не искаме пенсионерите, е, безработници, безработните, работниците да понесат всичко това. Така че мога да пожелая само смелост на хората в Гърция. Казвам това предвид срещата на върха на 23 и 24 март. Аз мога само да пожелая смелост за бъдеще на всички, които които са засегнати от това. Благодаря. Благодаря, колега. Сега две минути за председателя Ханс Герт Петеринг. Уважаеми колеги, американският политолог Самюел Хантингтън веднъж предсказа сривът на цивилизациите. Ако бяхме вярвали на това, ние тогава бихме сами бихме а, причинили този срив. Ние като Европейски парламент винаги сме залагали на сътрудничество с арабските страни и с хората там. А сега виждаме в арабския свят как хората се стремят към ценности, които а, са и наши ценности. Демокрация, свобода и правова държава. Кой би очаквал преди няколко седмици, че Арабската лига, нас, западната и международната общност ще ни подкани да спрем ти е ранена в Ливия. Това е една огромна промяна, която преминава през арабския свят и сега не трябва да допускаме грешки. Ние не трябва да заставаме само риторично от страната на хората в арабския свят. Трябва да има единодушие, съвпадение между думи и дела. Аз е, отидох в Тунис в качеството си на председател на фундация Конрад Аденауър. Бях и в Кайро и искам да припомня думите на Конрад Аденауър, първия канцлер на Германия, който каза Ние сме от страната на свободата и сега трябва да кажем на арабските народи искаме, ако и вие искате да ви помогнем с съвети за изграждане на демокрация и с установяване на солидарност. Уважаеми колеги, аз чувам с известно оплаха, че днес в Ерузалем е имало терористичен удар, при който са наранени много хора. Ние трябва да осъждаме това, независимо кои са извършителите, но трябва да кажем също, че трябва да има мир между Израел и Палестина. И когато вятърът на свободата вее сега над арабските държави, трябва да се използва този шан, за да се сключи мир между Израел и Палестина, за да може Израел да живее в сигурни граници, но и палестинският народ, както израелците, да запази своето достоинство и да живее в сигурни граници. Това е нашата задача в контекста на големите промени в арабския свят. Нашият е, принос като Европейски съюз е да направим това заедно и сплотено. Благодаря. Благодаря. Благодаря, колега Петеринг. Две минути за колегата Панцери. Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Бяха обявени е, определени мерки, но извън тях каква ще е ролята на европейската политика за изпълнението им? Ако искаме да сме фактор а, на международната сцена, а, се нуждаем от повече а, време, а събитията не ни чакат, не ни дава това време. Трябва да действаме бързо, но и предвидливо. Когато говорим за Средиземноморието, за Либия, мисля, че не правим достатъчно. Ние не отговаряме на предизвикателството и може би ни трябва по голяма инициативност. Първо да изясним какво точно става и второ да предприемем европейски съгласувани действия в Средиземноморието. Съвсем ясно е за всички, че е, за Либия е голяма разликата дали ще има само коалиция на желаящите, както е сега, или ще имаме единни действия на Европейския съюз. Има някои въпроси, на които съветът все още не е отговорил, а отговорите трябва да дойдат бързо. Когато става дума за хуманитарната помощ, трябва да си изясним, че изпълнението на резолюция 1973 не е достатъчно. Има страни, които излизат извън този мандат. И на второ място се интересувам – командващия на африканското командване на ВВС на САЩ заяви, че поемат военното ръководство на своята операция, но не и политическа отговорност. Арабската лига и Африканския съюз имат първостепенно значение, защото иначе действията биха се възприели отрицателно и ще засегнат всички. Направили сме всичко. Едва ли ние не искаме бюрократични отговори. Ние искаме политически ясни отговори от утрешния съвет. Благодаря, колега. Сега за една минута господин Оле Шмидт. Благодаря, господин председател. Ирландия и Гърция показват, че еврото не функционира. Посочва се също, че е по-добре да бъдем извън еврозоната. Обаче в десете години, откакто съществува еврото, всъщност има положителни неща. По-малка инфлация, повече работни места и смятам, че механизмът за кризата ще функционира като наистина последен изход, когато една страна се намира в тежки економически проблеми. Една от причините на кризата ние не можем да избегнем, обаче за разлика от това можем да видим, че общата валута не е фатално решение и че има благоприятно въздействие. Господин председател, господин комисар, съжалявам, че в шведския парламент няма достатъчно мнозинство за присъединяване на Швеция към еврозоната зоната. Това намалява влиянието на моята страна. Ако Швеция иска да принадлежи към ядрото на Европейския съюз, както казва правителството, това не може да стане извън а, е, едно общо усилие. Благодаря. Благодаря, Оле. Една минута за колегата Тусас. Комунистическата партия на Гърция заклеймява новата империалистическа агресия на САЩ, Франция и Обединеното кралство, на НАТО срещу Либия. Е, тук е, е нелепо да се говори за хуманитарна помощ. Е, главната цел е да бъдат завзети петролните кладенци на Либия и енергоисточниците поначало на Средиземноморието. А що се отнася до новия пакт за еврото, той е, ще ни доведе до безработица, е, до е, просешка тояга и то за да се обогатява плутокрацията. Ето това е свободният свят, ето това е Европейският съюз на демокрацията и свободата. Е, въпросът, който следва да се зададе е следният. Кой да фалира? Народът или плутокрацият? Въпросът е такъв как да не обречем народите си на вечна бедност. Ние сме избрани тук, за да отстояваме правата на хората, да служим на народите, а не на предприятията. Благодаря. Господин Ранжел, две минути. Благодаря, господин председателю. Преди всички искам а, да привлека вниманието ви а, към голямото значение, което и Португалия и групата на НП а, отдават а, на утрешния съвет – Искам да поздравя господин Брок и господин Гуалтиери за изготвеното становище от името на Европейския парламент. Искам да поздравя и Европейската комисия, защото механизма трябва да се запази в общностната рамка и трябва да се оттласнем от междуправителственото начало. Искам да ви уверя, че португалската а, партия, която членува а, в НП, а, иска да постигне всички цели, предвидени за страната, съгласно пакта за еврото. Социалистическото правителство 13 години отказва да направи а, всичко това, той и неспособно да го направи. А, взема грешни решения. Аз участваха в изборите 2009 година и е, много добре си спомням какви предизборни обещания даваха социалистите без да ги изпълнят. Ние като партньори в еврозоната ще изпълним всички необходими условия, ще направим всички необходими жертви, но когато а, имаме едно правителство, което буди доверие, което работи за стабилност, за растеж, а не като социалистическото а, правителство, което само увърта, предлага уж нови решения, а тези решения не отговарят на интересите на португалския народ и на Европа. Благодаря. Сега давам думата а, на колегите, които а, а, искат да зададат въпрос, приемате ли, ако не, има проблем а, с, в микрофона на Ранжел. Питам колегата Ранжел, дали това отношение не е просто инфантилно? не, не може, несериозно е според мен да се причинява такава политическа криза, след като и следващото правителство, каквото и да е то, ще трябва да приеме същите ограничителни мерки и, и да се стреми към целите договорени с Брюксел. Явно тук вас ви води жаждата за власт, а не друго. Как ще коментирате? 30 секунди за отговор. Ще отговоря най-охотно в Европейския парламент, няма защо да обсъждаме вътрешната политика на Португалия. Госпожа Естрела иска тъкмо това да направи. Тя може да е кандидат на изборите, след това да мине в опозиция и после да си обсъжда политиката на Португалия колкото иска. Но сега, сериозно, четири пъти през последните години социалистическото правителство не успява да се справи. Загубихме доверие в очите на пазара. Просто нямаме друг път. Благодаря, господин Ранджел. Сега заповядайте. Колегата Якон Сари, аз не мога да попитам португалския парламент, затова питам директно португалските членове в НП. Защо не подкрепяте предложението, което е толкова важно? Иначе цялата еврозона зона ще попадне в криза, а с това и цяла Европа, ако това предложение не бъде прието. Аз бих искал да науча защо вашата политическа група се опълчва срещу Португалия. Господин Ранджел, може би не чухте добре колегата заради проблеми с микрофона социал-демократическата партия работи. Ние се опитваме с всички сили да подкрепим пакета мерки, но социалистическото правителство ни подвежда. Цели две години пазарът затъва и нашата партия няма никакъв друг избор, освен да подкрепи единственото решение. То е нови избори, ново правителство, ново доверие в Португалия и в еврозоната. Благодаря господин Ранджел. А сега господин Бусотил. Благодаря, е, господин председател. Преди две седмици парламентът прие резолюция, която бе много смела, смел политически акт ние апелирахме за въвеждането на зона забранени, за, забранена за полети във въздушното пространство на Либия. Преди една седмица пак заседавахме тук. Резолюцията на съвета за сигурност на ОНЕ все още не бе приета и ние всички бяхме сякаш изпаднали в отчаяние, тъй като можехме да, да предскажем единствено провала е, за вземането на Бенгази от силите на Кадафи. Но е, резолюцията сега е, е факт и нашият е, съвет ще заседава на фона на последните събития. Резолюцията, според мен, е крайно важна и следва да бъде изпълнявана. Да помогнем на либийския народ да го предпазим от клането, което му готви Кадафи. Трябва да оказваме и занапред хуманитарна помощ особено на бежанците към Тунис и Египет. И още нещо е необходимо. Необходимо е да се подготвим за наплив на бежанци е, дори на наша територия в Европейския съюз. И а, тази тежест следва да бъде поета не само от средиземноморски държави членки, а от всички държави членки на ЕС. Благодаря. Благодаря ви, господин Бусател. Минута и половина, господин Келам. Благодаря. Днес залата на НП беше наименувана на един от основателите на Европейския съюз, Алчида де Гаспери. От него е, се получихме как общите европейски интереси трябва да наделеят на тясно националните. Той показа е, как е, дълновидността може да прехвърли границите на вековете и от 19 век да прозреш чак в 21. Много а, важно е а, да се помисли за следващото а, поколение, за унези, които идват след нас, а не само за днес, тук и сега. Приветствам а, економическия пакет, пакта за еврото. Надявам се пакта за, пакта за способността да привлече и членове извън еврозоната. По Надявам се също правителствата да се ангажират достатъчно, за да се повиши конкурентоспособността, да се постигнат целите на пакта. За е, единния пазар съм малко разтревожен, е, защото са урязани амбициозните му цели. Ето защо когато се разработват нови е, цели, нови стъпки, трябва да спазваме строго четирите е, свободи, на които се основава европейското сътрудничество, включително вътрешния пазар и пълноценно прилагане на директивата за услугите. Благодаря, господин Келъм. Сега за минута и половина господин Ван Декамп. Благодаря, господин председател. Първо, искам <clears throat> да изразя моето съчувствие към японския народ. Знам, че темата ще бъде подложена на дискусия сега, обаче се надявам, че съветът през следващите дни ще изпълни всяка молба на Япония за специализирана помощ. Говорим за развиващите се страни, а в случая става дума за една високо развита страна, която се нужда от нашата помощ. Втората точка, господин председател, Ливия. Днес след обед бяха казани много думи за Либия, също от страна на комисията. Това обаче не променя обстоятелството, че Европейският съюз не е представен в Либия не можем да се справим с кризата в градовете, не можем да спрем а, дейността на войските на Кадафи. Благодаря на президента на Франция. Той реагира в последния момент и се погрижи Европейският съюз заедно с НАТО да може все пак да направи нещо, но остава страданието на хората и ние трябва да бъдем съвсем примирени в тази ситуация. И сега няколко думи за пакта за еврото. Това са важни стъпки. Господин Барозо каза, че това е кръгълен камък, обаче според мен този кръгълен камък все още не е добре закрепен. През следващите седмици и месеци ще трябва да работим усилено. Утре няма да имаме решение. Благодаря. Минута и половина за колегата Шон Кели. Благодаря, господин председател. Както господин Барозо, аз бих искал да насоча вниманието си към економическото положение, особено колкото моята страна получава финансова помощ от Европейския съюз по-настояще. Но ние в Ирландия имаме ново правителство и нова надежда. И а, първото изказване на нашия Тишок, на нашия министър-председател, бе посветено на а, мостовете в Европа, на, на връзките помежду ни. Но а, не бива да пренебрегваме съществуващите проблеми. Лихвеният процент, който е определен, е драконовски а, и не е устойчив. Би трябвало да се намали с поне един-два пункт. По-нататък, банките следва да бъдат подпомагани, докато е, е, могат да функционират нормално отново. Освен това, не бива да ни упражняват натиска е, за е, е, нашия е, данък върху е, корпоративните доходи е, и не бива да ни дава уроци господин Саркози, защото той много добре си живее с данъчната ставка във Франция и някакси не, не бива да гледа в нашето канче. Сега, що се отнася до едни равноправни е, равноправни условия, ние бихме искали е, да, да се приемат условията, които се приеха в Германия, например, от 2009 година. И между другото да се помисли за въвеждането на независима Европейска фискална агенция. Това е особено важно. Според мен няма независими национални агенции. Аз бих се обърнал към е, господин Барозо на рождения му ден да а, помогне на а, а, Ирландия, а, както е помагал до сега. Е, благодаря, господин Лизик. Има думата за минута и половина. Благодаря, господин председателю, господин комисар, колеги. Добре е, че европейските лидери намериха време и сили да посветят толкова много внимание на Либия, Северна Африка. Надявам се, че така ще се предотвратят масовите кланета и че гражданите ще успеят да отхвърлят тиранина. Но има и вътрешни предизвикателства в Европейския съюз. Има въпроси, които опират до политиката на сигурността, на външните работи. Има различия в становищата и това показва колко далече сме от една истински обща политика по смисъла на договора от Лисабон. Това е предизвикателство. Много добре е, че сътрудничим с САЩ и с други държави. Хубаво е, че поддържаме диалог с Арабската лига, Африканския съюз. Хубаво е, че а, поддържаме диалог с Израел. Както изтъкна председателя Пьотеринг, това, което остава в Египет, в Либия, може да има тежки последствия за близкоисточния мирен процес. Не бива да забравяме това. Трябва да мислим за бъдещето и да градим демокрация, да отстояваме правата на човека. Не бива да се хвърляме само да гасим пожари, а да мислим по-дългосрочно. Благодаря за минута и половина, господин Галер. В своята покана за Европейския съвет господин Ван Ропой посочва, че ние ще обсъдим на работната вечеря ситуацията в Либия. Мисля, че все пак никой няма да се задави там на вечерата. Ние трябва е, да говорим за нашите общи цели и да изпратим ясни послания до Кадафи, до населението в Либия, но и до нашата общественост. Правилно е да разширим нашия черен списък за определени лица и също така да замразим сметките на международните либийски петролни компании. Обаче аз бих си пожелал, ако Европейския съюз на мястото на НАТО взема собствени решения по отношение на капацитетите и способностите и с морските сили да наложи ембарго върху оръжията, защото в края на краища това са наши съседни страни. По този начин бихме разтоварили и нашите американски съюзници. Надявам се, че планираните мисии на Европейския съюз ще се концентрират не само върху Тунис и Египет, а също и върху части от Либия, които са освободени от Кадафи. Надявам се, че на хората в Триполи трябва да им обясним какви са нашите намерения. И също така на колегата, представляващ гръцките комунисти, мога да кажа, че Москва, след като е умрял Сталин, е приела нови директиви, които обаче все още не са стигнали до вас. Следващият оратор за минута и половина, колегата Преда. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички ще приемем, че крайната цел на намесата в Либия е пълното прекратяване на насилието и на е, нетърпимите посегателства на режима на Кадафи срещу възстанниците. Резолюцията 1793 1973, прочим, извинете, на съвета за сигурност на ОНЕ ни дава възможност да въведем зона забранена за полети, за да защитим е, живота на е, либийските граждани. Но преди да бъде прията тази революция, нека напомня, Европейският парламент бе сред първите е, призовали за въвеждането на такава зона забранена за полети. Това още миналия месец в Страсбург. Две са условията, според мен, за успеха в Либия. Ключовите думи тук следва да бъдат координираност и яснота координираност преди всичко на равнището на Европейския съюз, е, съгласно Лисабонския договор, е, по хуманитарните въпроси, координираност в рамките на НАТО. Нашите действия следва да допълват действията на НАТО, следва да се координираме и с Арабската лига. Не, нуждаем се от подкрепата на местните сили в региона. А що се отнася до решимостта ни да спрем насилието, срещу мирните граждани и яснотата на нашето послание. Какво повече мога да кажа, освен необходимостта да бъдем категорични. Благодаря. Благодаря, господин Предас. Това приключваме списъка на ораторите и пристъпваме към спонтанни изказвания. Деветима са се записали. Ще дам думата на всички, макар и това малко да е в нарушение на правилника, но ще бъда строг. Времевият регламент е точно една минута. Госпожа Калпос първо има думата. Благодаря за предоставената възможност. Съгласно а, економическите показатели, а, Европа излиза от а, кризата и а, това може да се засили още повече от а, решенията на съвета. Постигнат е пробив и се радвам, че европейската солидарност достигна а, нови а, висоти. Пакетът съдържа някои много важни елементи, като европейския семестър, макроекономическия цикъл на съгласуване. А, председателството е готово е, с е, своя доклад, трябва да мислим за бъдещето след кризата. Какво можем да очакваме тогава? Унгарското председателство изиграе много важна роля. Е, миналата седмица общите насоки бяха приети, което означава, че можем да видим нова ера на сътрудничество е, пред нас. Господин Табажди gratulálok a magyar elnökség elmúlt hetekbeli tevékenységéhez ez egy igazi. Приветствам унгарското председателство за дейността му през последните седмици. Наистина това е една история на успеха, но това е успех и за Европа. Направено беше всичко, за да може при следващата европейска среща на върха да се постигне споразумение за новата економическа и политическа рамка на Европейския съюз. По този начин се въвежда една нова фаза на европейска интеграция Новата рамка за економическо и политическо управление предвижда също голяма отговорност за нашия парламент, защото би било много добре, ако ние още на първо четене приемем този пакет от мерки – защото ако се стигне до забавене, тогава ще загуби цяла Европа. Благодаря на господин Брок и на господин Голтиери и също така благодаря на Европейския парламент за гъвкавостта. Сега давам думата на колегата Гарига. Благодаря, господин председател. Подкрепям усилията, които прави ирландското правителство за намаляването на лихвените проценти, предвидени по програмата за финансиране от ЕС и МВФ Европейската комисия сякаш проявява готовност да подкрепи това искане на Ирландия за намаляване на ликвения процент и аз се надявам 27-те държави членки да стигнат до съгласи. А, така че дългът на Ирландия да бъде наистина устойчив. От съществено значение е ценообразуването на Европейския механизъм за финансово подпомагане да бъде е, справедливо и е, достъпно някои е, държави членки търсят е, насрещни отстъпки от Ирландия срещу намаляването на е, лихвения процент, е, в това число по въпроси за корпоративното данъчно облагане. Прекъснате ораторът, господин Бронс има думата. Благодаря. Европейския съвет ще приеме решение да измени договора за механизма за стабилност. А разбира се, че ще се провали. Не заради липса на пари, това не е проблема, а защото проблемът е ендемичен. Това е механизъм, с който се опитваме с решето да носим вода. Търсенето и предлагането на валутата трябва да отразява търсенето и предлагането на вносни и износни стоки, както видими, така и невидими ще трябва да се отразят економическите условия в 17 различни а, държави. Механизмът вътре а, в, механиз... а, в еврозоната ще се нуждае от допълнителни мерки. Дори страни, които се смятат а, за отличници, а, отвън изглеждат различно. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Андрийкине, но не я виждам къде е, не е на обичайното си място. Добре, тогава господин Лухан има думата. Domnule președinte, estimați colegi, consider esențial în cadrul discuțiile Consiliului. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, съществено е според мен на 24-25 марта Европейският съвет да приеме един достоен за доверие законодателен пакет за укрепването на економическото управление на европейско равнище. Кохезионната политика, общата селско-стопанска политика, това са два от устоите на новия бюджет на Европейския съюз днес и след 2013 година. От съществено значение е кохезионната политика да запази своя справедлив относителен дял от е, европейския бюджет и след 2013 година, така че Съюзът да може да изпълни своите амбициозни цели в рамките на С 2020. При това обаче кохезионната политика следва да генерира достатъчно инвестиции чрез стратегическото програмиране на средствата, насочването на вниманието към основните цели и упростяване на уредбата. Благодаря, господин Балчити си има думата. Благодаря, господин председател. Днес е, подкрепяме промени, които ще дадат възможност за гарантиране на механизма на стабилност. Ние разбираме, че се намираме в тежка финансова и економическа ситуация, поради което трябва да вземем мерки за координиране на економиката. Този механизъм се отнася само за еврозоната. Това означава, че страните, които не са членове на еврозоната, не са включени тук. Не трябва да се отказваме от общностния метод. По тази причина Европейския съюз трябва да бъде солидарен и към страните извън еврозоната, така че те да могат по-бързо да се присъединят към нея и да участват в процеса на вземане на решения, за да могат да бъдат преодолени дисбалансите, в договорите за присъединяване. Колегата Пан президент. Много ви благодаря, господин председателю, господин комисар. Искам да обърна внимание на два аспекта на вечерието на Европейския съвет. Много мерки са недемократични. Работата на националните парламенти и на Европейския парламент ще бъде отслабена. Националните е, парламенти ще имат по-малки възможности да влияят върху економическата политика. Също така смятам за несполучлива идеята комисията да не работи е, с Европейския парламент по този въпрос. Така е, резултатите няма да са положителни. Как ще се постигне растеж? как ще се създадат работни места по този начин. Това съчетание от мерки няма да помогне на Европа да излезе от кризата. Недемократична, ограничителна е тази политика. Но председателят прекъсва ораторката и дава думата на следващия последен оратор. Господин председател, днешните лоши вести бяха, че португалските консерватори са отхвърлили пакета от реформи, надявайки се да предизвикат предсрочни избори. И това хвърля цялата еврозона в криза. Пазарът е, следи внимателно дали Съюзът може да взема решения. Необходими са е, е, решения, необходим е изход от кризата и живеем мога да кажа, в исторически времена. Трябва да преминем от координация към истинско съгласувано управление. За съжаление, Саркози и Меркел хвърлиха сянка върху този проект. Председателят. Приключихме кръга спонтанни изказвания. Давам думата на комисар Оли Рен да отговори от името на комисията на изказванията. Благодаря. Uh, uh, Благодаря, господин председателю, уважаеми госпожи и господа дебати. Благодаря ви за всички бележки във връзка с предстоящия съвет. Позволете ми да се спра на няколко изказвания, които се отнасяха до Либия и Япония, преди да премина към економическата тематика, както знаете, Комисията няма правомощия в областта на сигурността и отбраната, но ние координирахме отговора ам, с хуманитарна а, помощ. Затварянето на въздушното пространство в определена зона забранена за полети съгласно резолюция 1973 създаде нови обстоятелства, които трябва да бъдат отчетени, когато се обсъжда хуманитарната помощ, която да бъде предоставена най-ефикасно и сигурно на най-нуждаещите се, било то по границата или във вътрешността на страната. Това вдъхна нови надежди, но и а, донесе а, нови жертви. В момента няма непосредствена заплаха за здравето на гражданите на Европейския съюз а, след а, случилото се в Япония, но трябва да се направи равносметка на политиката на ядрена безопасност, на плановете при извънредни ситуации и мерките за сигурност и безопасност. Комисията използва целият наличен инструментариум, за да следи въздействието и безопасността. Смятам, че можем да извлечем един важен урок. Рисковете могат да се превърнат в реалност. И всички възможни рискове трябва да бъдат отразени в нашите планове за реагиране при е, измаредни ситуации на, европа, на европейско равнище. Преди да се направят окончателните е, заключения, е, изключително важно е да се направи задълбочен анализ на случилото се в Япония, да се направи преглед на противосеизмичните мерки за сигурност и на системите за охлаждане на реакторите. А що се отнася до економическата политика, тук разискванията правилно отразиха голямото значение на предстоящите дебати в съвета утре. Това, което ще каже съвета, ще отекне в всички столици, във всички кътчета на Европейския съюз. Може да се каже, че е преобразен е економическият фронт. След кризата се стигна до рецесия. Трябва да се разгледат всички възможни варианти с техните последствия. Както председателя Барозо каза встъпителното си слово, ние ще отговорим на предизвикателството с комплексна стратегия, която се гради на силните страни, ценностите и институциите на Европейския съюз. Тъкмо от такива предизвикателства като днешните предизвикаха самото създаване на Европейския съюз, за да може с общи усилия – да се върви напред и да се преодолее една криза по-силно от всякога. В резултат на много продължителни разговори, месеци наред, беше изготвен комплексния отговор в економическата област за да могат европейските лидери да се договорят и да се ангажират на утрешния съвет държавите членки, особено е, държавите членки на еврозоната, се е, стремят към засилена фискална консолидация и разширени е, структурни реформи, изпълнени с решителност. Това е краягълния камък на възможността за напредък по изпълнението на стратегията. На второ място и парламентът, и съветът изпълняват своите ангажименти е, по законодателния пакет за економическо управление е, през лятото. Економическото управление наистина е същината на нашия отговор на съществуващо положение. И на трето място, постоянния механизъм за финансова е, стабилизация ще се задейства от юни 2013 година с възможност е, за реагиране в размер до 500 милиарда евро. Това ще бъде една а, е, възможност а, е, за ограничаване а, на последиците, дори когато се е стигнало до твърде тежко положение. Ролята на Европейската комисия ще бъде много важна при задействането на Европейския механизъм за е, стабилност. Разбира се, Европейският парламент е, ще е, може ясно да изиграе своята роля. Ще предложим проекто регламент своевременно, съгласно член 136 от договора, за да се изяснят унези стъпки, които са необходими за налагане на условията а, за извършване на надзор. И накрая, но не по значение, банковият а, сектор а, трябва да бъде а, ремонтиран а, изцяло, за да може а, да се довършат а, стрес тестовете през идните месеци ще се направи необходимото преструктуриране и рекапитализация на банковия сектор. Преди да бъдат публикувани резултатите, всички държави членки ще трябва да решат, разработят и представят своите стратегии за преструктуриране и рекапитализация на своите институции. Първостепенно значение има решаването на тези два проблема с ускорени темпове. Банките трябва да се преструктурират и при необходимост да рекапитализират във възможно най-кратки срокове. Това е предпоставка за възвръщане на доверието у европейската економика и активизирането на банките, което ще гарантира економически растеж е, чрез доставяне на кредити. Господин председател, дами и господа, след като Европейския съвет препотвърди решението да се придържа към всички тези действия за излизане от кризата, Европейския съюз през 2011 година ще а, превъзмогне кризата. Разбира се, нещата няма да бъдат съвършени, но, но ние сме готови да се справиме с предизвикателствата, пред които ще бъдем изправени и да предотвратим една бъдеща криза. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. А сега давам думата на съвета на госпожа Гьоре. Позволете ми да говоря на матерния си език. Először is köszönöm Önöknek ezt a vitát. Köszönöm, hogy a teremben illetve a vitában. Благодаря ви, на всички, благодаря на всички онези, които участваха в дебата. Всички вие отбелязахте, че трябва да работиме по шесте действия, по шесте аспекта с цел превъзмогване на кризата след решенията на съвета ще можем да превъзможнем кризата и да вземем мерки и да извлечем полуки за предотвратяване на следваща на подобна криза. Някои казаха, че не Европейския съюз е в криза, а някои държави членки, които имат прекалено висок национален дълг. Но всички, ние сме всички членове на един единствен съюз. Ние имаме е, обща политика, финансова политика, имаме е, обща валута, така че кризата на едните е криза на всички. Ние трябва да търсиме е, общо решение. А, е, а, е, ще, ще, ще започнем и преговорите по шестия пакет. Финансови документи. Дебата е много интересен. Знаете, че съветът е малко е, скептичен, що се отнася до понятието добра, добър дълг или добра, е, добра задлъжнялост, но в крайна сметка дебата си е дебат. Ние при всички случаи трябва да насърчиме развитието на економиката и трябва да развиваме економиката не е, чрез дълг, а чрез други инструменти. Затова струва ми се, че е важно, и както каза господин Барозо, да разполагаме с добрия инструментариум, да разшириме и задълбочим единния пазар и е, стратегия 2020 е, е такава, е такъв инструмент. Знаеме, че положението в е, Ирландия и Португалия трябва да бъде обсъдено от е, съвета. Що се отнася до Португалия, трябва да кажа, че на 11 марта е, държавните ръководители е, приветствах пакета, представен от е, Португалия. Европейската централна банка също приветства предвидените мерки, но но в крайна сметка мерките са си мерки важно е как ще бъдат прилагани, трябва да има политически ангажимент и политическа воля, за да бъдат приложени те. Що се отнася до Ирландия? Ирландското правителство си сътрудничи с съвета и аз съм сигурна, че с съвета заедно с представителите на новото ирландско правителство ще намерят адекватните отговори на кризисното положение. Надявам се на през фе, от февруари извървяхме дълъг път. На 4 февруари много от държавите членки и много депутати се страхуваха, не знаеха какво ще стане но е, мисля, че вече нещата са тръгнали в правилна посока. Ние като председателство имахме за, за цел да постигнем е, консенсуса между е, двете гледни точки на 4 февруари министър-председателя на Унгария каза, че в заключенията на съвета трябва да бъде записано, че ще действаме е, съгласно разпоредбите на договорите, включително и е, за пакта за конкурентоспособност, както, как, конкурентност, както ви казах, върнах, върнахме се към е, проблемите, които трябва да решаваме. И. а, и смятам, че сме тръгнали в правилна посока. Европейския парламент получи уверение, че ще е, му бъде предоставена необходимата информация и а, беше казано, че всички държави членки, които искат да се присъединят към заседанията на еврозоната, биха могли да го направят, включително Унгария, която не е прияла еврото. А, сега пред, под, подготвяме обсъждането на шестия пакет за економическо управление и мненията на Европейския парламент са взети предвид в заключенията на съвета. Що се отнася до Либия и до положението в Средиземноморския басейн, това е място, където, знаете, има кризисна ситуация, но в крайна сметка това може да се превърне в възможност за положително развитие и трябва да се вземат мерки за избягване на бъдещи кризи. Знам, че Европейския парламент взе много успешни мерки, съвета също и в последния момент предприехме действия за намеса, за да спасиме много човешки живота в, Бенга, в Бенгази. Доколко нашата външна политика и политика за отбрана е ефективна, това трябва да бъде допълнително обсъдено, защото няма пълно единодушие по този въпрос, но в крайна сметка успяхме да се споразумееме, за да предприемем правилното е, и уместно решение на 11 марта държавните ръководители заявиха, че Кадафи трябва да си ходи. Те влезаха във връзка с Временния съвет и поискаха хуманитарна помощ да бъде допусната до страната и призоваха към демократични причини. Още тогава се споразумяхме да отпуснем допълнителна финансова помощ при известни условия и да подпомогнем доколкото можем социалните промени в тази страна чрез инструментите, с които разполагаме. На 21 марта министрите на външните работа, работи потвърдиха отново този, това решение на Европейския съюз. Ние приветстваме и решенията взети на срещата на високо равнище в Париж, което даде ход на намесата. Ние още веднъж потвърдихме е, своята готовност да подпомогнем гражданското население е, в е, Либия. Може би нашата политика не е съвсем ефективна, макар и да взехме решение в последния момент, но при всички случаи взехме правилните решения. Благодаря, госпожо министър. С това приключваме разискванията по тази точка. Следващата точка от дневния ред е изявление на съвета и комисията